Уважаеми колеги, ако обичате да заемете местата си, откриваме заседанието и започваме с точка 10 от нашия дневен ред. Джон Бериган е тук. Той е Тук сред нас имаме представител и а, на Йопа. Габриел е тук за втори ден. Ще обсъдим една много важна тема, която е свързана с делегиран регламент за ключовите информационни документи за ПИП до ЗИП. Информацията има информация, която вече е разпространена и на членовете, свързани с този регламент. Парламента смята, че ключовите информационни документи, както и ПИП до ЗИП, са много важни за защитата на потребителите. И февруари и март си разменихме писма с комисията, когато установихме редица проблеми. От Лорд Хил получихме отговор, след това продължихме да ам, си сътрудничим с комисията, след това съставихме друго писмо, свързано с делегиран акт, който пораждаше безпокойство и съгласно парламента приетия делегиран акт от комисията не е задоволителен, защото не отговаря изцяло на а, зародилите се безпокойства. През лятото няколко политически групи предложиха да възразим И сега ще да дам думата на представител, представител на физическите групи да изразят своето възражение, свързано с този делегиран акт. И разбирам, че парламента има или отдава голямо значение на тази тема, затова държи процедурата да бъде спасена – Безпокойствата на парламента не са били взети изцяло предвид, като се има предвид и метода и а, що се отнася до същността и съдържанието на текста. Текста ще го гласуваме по-късно днес. Искаме да има равнопоставеност между отделните продукти – да има и ясен метод за калкулиране, за изчисляване на стойностите. Искаме преди гласуването да проведем дискусия, за да можем по-ясно да изразим нашата позиция и да чуем какво има да кажат комисията и ОПА. Давам думата на Перванш Перес и след това ще изслушаме и другите политически групи и след това ще дам думата на останалите колеги. Благодаря. Господин председателю, благодаря на комисията и на ЙОПА, че са тук, за да участват в нашата дискусия. Комисията по економически парични въпроси заяви, че ам, не е съгласна изцяло с този делегиран акт и за това за, днес, за нас днес ам, дискусията е много важна, за да можем да вземем окончателното си решение. Този регламент, свързан с ПИП до ЗИП, е много важен. В него се съдържа изискването за публикуване на информация предварително, за да могат потребителите, по-скоро инвеститорите на дребно, да се запознаят с продуктите, които искат да закупят малки, дребните инвеститори по този начин имат възможност да сравняват отделните продукти и да вземат информирано решение за това в какви продукти да инвестират. Този регламент е важен и за вътрешния пазар, и за защитата на потребителите. Първоначалното предложение беше одобрено с голямо мнозинство 600, 637 за, 27 против и около 16 се въздържаха. Гласуването показа ясно, че този регламент е много важен за нас. Има три вида безпокойства, които ам, се очертаха. А, във времето и най-вече, що се отнася до второто ниво на изпълнението. Европейския парламент а, поиска да има правомощия за взимане на решение на ниво 2. А, това е едно формално право. Европейския парламент иска да има влияние, що се отнася до взимането на решение на второ а, ниво, защото това е и ам, знак за демократичност. Европейския парламент инфу... зададе въпроси към а, комисията. Зададохме нашите въпроси и комисията не е отговорила на нашите въпроси. Това беше втората точка. А сега това, което разглеждаме от тук нататък са мерките от второ ниво, които са свързани с а, това, което се случва а, с а, мерките на второ равнище. Третото ни безпокойство е свързано с нещо, което не е изразено в резолюцията, но което трябва да се вземе предвид при влизането в сила на на екрана на, на, на юридическата рамка. Има някои, които твърдят, е, че това ще доведе до твърде много безпокойство, до твърде много объркване и разлики. И точно заради това е, трябва да вземем това предвид е, в тази област. Yeah, Господин Балц от името на ЕНП. Нашият докладчик в Сянка, господин Питекан, ме помоли да участвам в дебата тази сутрин. И ам, разбира се, така и ще направя. Целта на регламента ПИП до ЗИП е да внесе яснота, що се отнася до отделните продукти за инвестиране. Ключови, а, ключовите информационни документи трябва да са много важ... трябва да са подробни, да се предоставят на потенциалните инвеститори, за да могат те да вземат информирано решение тази ключова информация трябва да е разбираема и достъпна дори и за най най-неопитните потребители. Трябва да има баланс между отделните а, продукти за инвестиране. Докладчикът в Сянка смята, че регламент не включва всички технически стандарти, така както беше предложено. Това се отнася най-вече до ам, ам, продуктите с ам, много, с повече опции, с повече варианти и м, трябва да има ясна методология за изчисляването на разходите по транзакциите. Искам да, поис, да попитам комисията и ОПА да дали могат да се спрат накратко ам, на отделните инвестиционни продукти. Is... Да се спрат на кратко на регулаторните технически стандарти. Има ясни срокове, които са ам, включени и отразяват ам, изпълнението на делегирания регламент. Ако има някакво отлагане на такова важно законодателство за потребителите, би било неудачно. Трябва да има плавно изпълнение на делегирания регламент. Госпожа Питекан. се ангажира с каквото може, за да допринесе за изготвянето на този доклад. Както тя, така и останалите. Благодаря ви, господин Камал. Благодаря. А, през годините се занимахме с редица законодателния актове и слушахме редица становище, становища и направихме оценка на това, кои безпокойства са, опровър... са оправдани, кои не. В този случай смятам, че някои от изразените безпокойства, свързани с регулаторно-технически стандарти от страна на промишлеността, трябва да бъдат взети предвид, но не изцяло, защото някои са оправдания, други не. Промишлеността иска да може да функционира по-добре за себе си и за потребителите. Много от а, нещата ве, вече бяха казани от ТНП. Те изразиха и своите безпокойства, които и ние споделяме. Имам въпрос. Ако отхвърлим тези а, технически стандарти, какво ще се случи? Колко, а, колко може да протака комисията на датата на влизане в сила? Ам, ако няма, ако не чуват тези технически стандарти, дали това ще се отрази на пасивите, дали ще трябва да се промени тяхния обем. Господин Ежек, благодаря господин председател. Няма какво толкова да добавя спрямо вече казаното от колегите. Положението е ясно. Делегираният акт, прият през юни, не е ясен. Въпросите, които пораждат притеснения, са написани. Сега ги подчертахме допълнително. Ние смятаме, че е най-добре да се подобри положението и то по прозрачен начин. Не можем да предвидим погрешни мерки по ниво 2. Искам да чуя от комисията малко и за сроковете. Това го казаха и други колеги. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица, заповядайте. Им... Our, our Благодаря. Нашия докладчик в Сянка не е тук. Моля да помолите някой друг от докладчиците в Сянка да се изкаже, аз ще отида и ще повикам колегата. Свен Гиголт. Благодаря, господин председател. От името на нашата група, нека да кажа, че сме отдадени на целта на това занятие да се даде информация на потребителите и да може да се съпоставят по правилен начин продуктите на дребно. Съответно искаме и да се отвори общия пазар за финансовите услуги. Знаем, че има някои представители на индустрията, които не са доволни, тъй като приходите им ще паднат. Знаем, че имаше огромен натиск по време на преговорите по текста на първо ниво. Така че не проявяваме наивност. Това възражение ще послужи на онези на които ние не искаме да помогнем. Ето защо мисля, че трябва да се подчертае, че текста на първо ниво не може да се подлага на преговори. Той трябва да остане такъв какъвто е. Искаме да го приложим на практика по един добър и неподвеждащ начин. Искам да кажа, че съм много недоволен от начина по който работихме Дадохме на комисията и на ЕОЦКП нашите притеснения много рано. Дадохме и данни под формата на графика и показахме, че тези данни са подвеждащи. Дадохме калкулации, направени от много фондове, е, които работят с недвижимо имущество и с дялов капитал. И представихме какво ще се случи, ако ПИП до ЗИП вече съществуваха. И какво ще стане след 5 е, години. И представихме най- е, неблагоприятния сценарий, дали той ще е оптимистичен или песимистичен. В една трета от случаите, при всеки един продукт, а, стойността пада. Само, че при неблагоприятен сценарий, даже при такъв сценарий, се показва на хората, че те печелят. И това представя неяснота. Ние не можем да приемем едно такова законодателство. Какво ще се случи? Ще има надути фондови борси, те ще търсят възможността за корекция ние искаме сега да дадем на потребителите съответната информация. И тъй като в миналото, продължавам с хипотетичния сценарий, тъй като в миналото са направени съответните подвеждащи калкулации и се казва, че ще спечелиш така или иначе, в крайна сметка ще се стигне до там, че на нашите врати ще чукат хора, тъй като ние сме политици, приемаме това законодателство, хората ще кажат, аз загубих пари на фондовата борса и не ми беше казано, че при неблагоприятен сценарий аз ще загубя. Това е неправилно. Искам да кажа на всички и даже на либералите. Не искам да преча на хората да поемат рискове. Твърде много хора си държат парите в спестовни сметки. Но хората трябва да знаят, че когато поемат рискове, могат да загубят пари а информацията, която предоставяме, е подвеждаща. Комисията получи информация, ЛЦКП е също. Поискахме да ни кажат дали нашите данни са правилни. До ден днешен не сме получили отговор, нито пък потвърждение на своята теза. Искаме да се говори по този проблем. Искам да благодаря на всички в ЛЦКП и в комисията, които са готови да разговарят с нас. Не се предложи никакво конкретно решение обаче и сега трябва да оправим нещата, защото в първо ниво на законодателството се казва, че не може да има подвеждаща информация. Знаете, че говорим и за така наречения сигнал за разбиране. Какво се има предвид? Да се задейства сигнал, когато продуктите са твърде сложни за, за разбиране. За съжаление, няма насоки кога този сигнал, тази аларма ще се задейства в рамките на пип до зип. Затова искам ЕИОПА да поясни, че тази аларма ще се задейства винаги по един и същи начин, защото когато имаме съюз на капиталовите пазари, искаме да има равни права навсякъде. Само тогава ще имаме истински съюз на капиталовите пазари. Значи ние сме зад пип до зип, зад целта, но приканваме комисията и надзорните органи да работят по по-добър начин, да сътрудничат по-добре, когато се говори за такива сериозни въпроси. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Значи ще дадем думата на Джон Бериган. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, че ме поканихте да участвам в този толкова важен дебат. Регламента за ПИП до ЗИП и разпоредбите свързани с документите с основна информация са важна стъпка в защитата на инвеститорите в Съюза. Комисията смята, че новите разпоредби трябва да влязат в сила максимално бързо особено документите с основна информация. Те за първи път ще въведат обща стандарт за това как се представя информацията за голям набор от инвестиционни продукти. И по този начин инвеститорите ще могат да сравняват рисковете, е, евентуалната доходност, разходите за съответните продукти и съответно на тази основа ще могат да правят по-добри решения за своите инвестиции. Нека да не забравяме всичко това. На 30 юни колегиума прие законодателството, което обсъждаме днес е, и той зададе формата и съдържанието на основните документи, документите с основна информация. Регламента за регулаторните технически стандарти беше ни представен на 6 април. Знаете, че работехме в а, а, условия на, на ограничено време, тъй като законодателството е много подробно, само че положихме много усилия, имаше експертна група, искахме да вземем предвид мненията на експертите, проведохме и изслушване. В съответствие с всичко това смятаме, че техническите стандарти са добре разработени и осигуряват точното равновесие между интересите на заинтересованите страни. Габриел ще обясни малко по-подробно какво имам предвид. Съдържанието на документите с основна информация се основава най-вече на тестове, които сме провели. Като цяло сме уверени, че формата и съдържанието на документите за основна информация, информация изпълняват предварително начертаните цели. Комисията действа на време и прие регламента по делегация. Както председателя каза, в хода на процеса. Ние давахме регулярна информация на членовете на парламентарната комисия, в която сме в момента. Осъзнавам, че има някои въпроси, свързани с времевия график. Имаше писмо на комисията ЕКОН, което дойде късно през юни, точно преди приемането на регламента. Жалко е, че стана така, но искам да подчертая, че начина по който реагирахме по никакъв начин не означава, че ние не уважаваме парламента. Ние приехме регламента толкова бързо, за да може да дадем на индустрията достатъчно време да приложи съответните стандарти в рамките на начертаните срокове. Комисията осъзнава, че за индустрията няма кой знае колко време, затова предприемаме редица стъпки, за да подкрепим представителите на индустрията. Имахме работен семинар с заинтересовани страни през юли. Комисията е готова да публикува насоки и за първо ниво, и за второ ниво. Значи полагаме всички усилия, за да помогнем на индустрията да приложи законодателството преди крайния срок. Комисията ще наблюдава как се прилагат на практика документите с основна информация. Ще даваме информация на всеки 3 месеца на парламента за това какво се случва ще можем да определим къде има нужда от допълнителни действия, къде трябва да се решат проблемите акуратно. Нека да кажа ясно, че рамката PIP до ZIP е първия опит да се уточнят условията за продажбата на финансови продукти на физически лица, на, на дребни инвеститори. Регламента в крайна сметка представлява резултат от един компромис е, между много-много интереси и компромисите от този род, знаете, няма как да са удовлетворителни за всички. Те затова са компромиси. Ние вярваме обаче, че е, дребните инвеститори ще извлекат голяма полза от документите с основна информация и ето защо е, аз смятам, че всички ще имаме полза пък от това да приемем всички необходими решения в рамките на съответните срокове. Делегирания регламент за основните документи и ПИП до ЗИП, законодателството за ПИП до ЗИП трябва да бъдат прияти заедно. Ако забавим единия текст, ще забавим и другия, няма как иначе. Затова комисията смята, че дори и вие да отхвърлите делегирания регламент, ние трябва да продължим съвместната е, си работа, за да може техническите стандарти да влязат в сила на време и да постигнем най-доброто решение. Ние смятаме, възоснова на информацията, която ни дадоха нашите правни служби, е, че е, законодателството на ниво едно е самостоятелно. Там се съдържат разпоредби, които ще се предлагат от 31 декември. Тоест, ние смятаме, че законодателството на първо ниво дава достатъчно насоки за индустрията за това как да, да формулират документите основна информация без делегирания регламент. Това обаче няма да е идеалната ситуация. Ще има известна правна несигурност, ще има допълнителни разходи. Хората ще разчитат само на законодателството на първо ниво и а, онова, което не е отхвърлено в рамките на регулаторните технически стандарти. Ще трябва индустрията да се съобрази с съществуващото законодателство. Няма как. Комисията ще се опита да смекчи чрез насоки рисковете от възникването на несъпоставими документи и информация, но отново казвам, ако се стигне до там, това няма да бъде идеалното решение. Отново казвам, ние не искаме да се стига до там, но смятаме, че така или иначе, дори да се стигне до там, ще има подобряване на положението на инвеститорите, които определяме като дребни. В заключение, ние смятаме, че делегирания регламент, такъв какъвто е прият от комисията, е най-добрата основа за прилагане на документите с основна информация. Ако той се отхвърли, ние смятаме, че регламента за ПИП до ЗИП трябва да се приложи така или иначе. Това няма да бъде идеалното решение, макар че за дребните инвеститори ще бъде по-добре, отколкото въобще да няма нищо. За да се избегне обаче второто най-добро решение, ние сме готови да работим с вас, за да постигнем компромис, който ще позволи и делегирания регламент и регламента на първо ниво да влязат в сила заедно до края на тази година. Благодаря, господин председател. Thank you. Благодаря много. И да извинявам, изненадан съм, че вторият вариант бива наричан втори по качество. Не съм напълно съгласен с подобно тълкование. Господин Бернардино, благодаря. Благодаря много за това, че имам възможност да присъствам тук и да разговаряме за тази изключително важна а, част от нашата работа. А, много важна за а, спечелването на доверието на потребителите – във всички отрасли на финансовите пазари имаше данни, които бяха взети предвид, когато се изготви този текст след подробни консултации на три отделни консултации и резултатите от тестовете с потребители. Това означава, че в духа на компромис сме намерили тези крайни регулаторни технически стандарти. Смятаме, че ключовите информационни документи ще доведат до сериозно подобрение на сравнимостта и разбирането на информация на информацията. Разходите ще са свързани с биометричния риск. Само това може да се разгледа като е, разход. Е, за кредитния риск смятаме, че е важно в документите този риск да бъде посочен затова нямаме обща, общо изключение за застраховките. Смятаме, че предложението за регулаторно технически стандарт е добро. За сегашното положение кредитните рейтингови агенции се разглеждат като посредник. Също времено има и институции, които също попадат в приложното поле на платежоспособност 2. По този начин за в бъдеще може да има и допълнителни решения. Готови сме да работим по темата, както уточнихме в мотив 6 от преамбюла. На трето място нека да се спра на сценария за приложението е, ясно е, че е трудно да се намери решение основано на най- добри резултати за бъдещето. Е, работим по възможното приложение на четвърти вариант, четвърти сценарий за справяне с тази ситуация защото има ситуации, които са такива, че дори отрицателните сценарии изглеждат е, розови. И това е важно за практическото приложение, да има е, равнопоставеност, да не се предоставя неясна информация на потребителите. Има и проблеми с приложението на Кейт в съответното време, което ни е на разположение. Спирали сме се на темата. Целта ни е проект за регулаторни технически стандарти да се представи на комисията възможно най-бързо, тъй като искаме да създадем възможно най-затруднения на отрасла. Ще има въпроси, отговори, други материали, които да помогнат на индустрията, на отрасла да приложи новите стандарти и е, информационните документи възможно най-добре. Но също времено е ясно, че е, няма да им е лесно през следващите 4 месеца. Затова, ако имате допълнителни предложения как да се облегчи преминаването към новия режим, това би било много добре. Регламентът ясно показва, че това не е част от регулаторните технически стандарти, но сме готови да работим по него, да работим с комисията за приложението на сигнала, свързан с разбирането. И така, готови сме да работим и с комисията и с парламента за разясняване на повдигнатите въпроси и неясноти. Това, което правим по въпросите и отговорите за приложението на проекта за ЕТС, ще предложи някои решения, които да реагират на безпокойство и изражение от парламент. Целта е да помагаме на онези, е, на, да служим на онези, на които трябва да служим, именно потребителите. Благодаря много на господин Бернардино. Благодаря разбирам какво казва господин Бернардин, също време ние сме политици. Трябва да има компромис. И вие казвате, да, това е компромис и е ясно, че компромисът трябва да е компромис. Добре, обаче той трябва и да действа като компромис. Важното е да се свържат съдържанието и компромиса. Не може просто да се работи с политически обяснения, трябва да се направи компромис, трябва да не се допускат а, определени недостатъци, защото ние представяме документи, които трябва да доведат до сравнимост а пък те не водят до сравнимост. Значи, не си вършим работата. Дори това да е така поради необходимостта от компромис, това не е добър аргумент. Бяха изразени конкретни безпокойства и сега е моментът депутатите да говорят по същество – да кажат дали са готови да коментират по темата, но преди да ви дам думата, нека да кажа, че се изненадах да установя, че има възможност да се работи без каквито и да било делегирани актове. Доста се съмнявам, че това би било прието от нашите членове. Перванш. Нека да благодаря на господин Бернардино за изразената готовност за сътрудничество, но когато говорим за различните сценарии, за това, че едни сценарии не са добри нито за парламента, нито за комисията, Въпросът е обаче можем ли да законодателстваме без е, регулаторни технически стандарти или РТС. В крайна сметка приложението трябва да бъде повече или по-малко еднакво, еднаквено във всички държави членки от е, всички институции. Друг въпрос – Писмото писмото, е изпратено от председателя на комисията до комисаря, както и до комисията и до ЕОПа, се съдържат различни елементи. По тези си елементи можем да променим някои неща и да подобрим РТС. Господин Павлов. Благодаря, господин председател, Благодаря на Джон Беренго и на Габриел Берантино за това, че са тук сред нас. Е, запознахме се в нашата комисия с техническите стандарти и смятам, че от страна на комисията всичко е било известно и то на време. Ако беше прият правния акт, ще, щяхме да имаме възможност да говорим за конкретните корекции, свързани с текста. Европейския парламент има право да ам, отхвърля делегирани правни актове. Искам да кажа, че за цялата политическа група имам предвид ЕНП, в светлината на междуинституционалното споразумение можем да си представим да има и по-добър подход. Там, където има неясноти, трябва, разбира се, да ги отстраним и не трябва да се стига до там парламента да бъде държавна страна. За нас това не е приемливо. А, това е лошо и за правната сигурност на потребителите, които искат да използват самите продукти, нито пък е от полза за дружествата, които искат да предлагат такива продукти. Трябва да имаме предвид какво ще е въздействието на ПИП до ЗИП и в по-дългосрочен план. Не искам ПИП, приемането на регламента за ПИП до ЗИП да се отлага безкрайно. Имаме е, нужда от една подробна и единна информация за продуктите в целия Европейския съюз, Информацията трябва да е еднаквена до възможно най-висока степен и ето защо има нужда този рекламент за ПИП до ЗИП както и ам, прилежащата и прилежащия към него делегиран акт. Току-що Джон Береган каза, че ам, по едно и също време трябва да се стигне до а, изпълнението на практика. Делегираният акт както и графикът, времевия график трябва да бъдат а, съгласувани. Вие току-що казахте, че има ам, възможност, която е втора по значение или е втората най-добра. Не смятам, че това е правилният подход. Комисията трябва още веднъж да преосмисли позицията си. Всички искаме да се намери възможно най-доброто решение. Днес ще гласуваме и след това веднага ще сме готови да започнем разговори с комисията, с всички заинтересовани страни и най-вече, що се отнася до а, докладчика would like to say, uh, to take the floor, Mr. Kamal? Yes, yes. Господин Кемал отново. Искам също да се спра на това, което каза Берхард и госпожа Перванш. Да, ние е, предпочитаме сроковете да са съгласувани. Искам да попитам комисията по кои области ще работят, по кои области точно работят. Аз трябва да кажа, че съм обезпокоен от това дали комисията работи ефективно, когато говорим за отхвърлянето на делегираната страна на Европейския парламент, дали се концентрират върху подробностите и ам, по какъв с какви съображения борави комисията, когато игнорира възраженията на Европейския парламент? Може би има някои хора, които не са съгласни, но парламентът гласува по а, този текст и то ще влезе в сила, дали някои искат или не. Защото този регламент е важен за потребителите. А, отчасти проекто техническите стандарти, а, ако бъдат прияти в този си вид, биха заблудили потребителите. М не ми се слушат а, приказки като а, стоеността на инвестициите ще спадне или нещо такова. Това ми беше казано, когато през 1999 година а, се занимавах с а, продажба на инвести... на, на инвестиционни продукти на дребни инвеститори. Това не е начинът по който трябва да подхождаме. Господин Есек. Може. Господин Макарти, имате повече време. Благодаря ви, господин председателю. Да, има напредък. Видя се и днес. Има различни гледни точки за това, защо регламента трябва да бъде или акта трябва да бъде отхвърлен. Трябва да се вземе и гледната точка на промишлеността. Другата гледна точка е, че пове... е, е тази, която имат повечето от нас. Ние искаме този регламент а, да бъде вписан в времевия график. Това, което беше казано от комисията е много важно. Има проблеми, които трябва да бъдат засегнати по време на нашите дискусии. Информацията е подадена към комисията преди много месеци, така че сега трябва да зададем следния въпрос. Ако се придържаме към оригиналния времеви график и това е начинът, който аз подкрепям. И не съм съгласна с това, което каза председател на комисията, че това е, е вторият е, е, по значение вариант, вторият най- най-добър вариант – комисията нека да ни каже какъв график предвижат, за да разрешат проблемите и да се стигне до същинското прилагане на регламента. И това е. Благодаря ви. Благодаря, Свен Гигот. Първо искам да благодаря за това, че има желание за намиране на решение. Искам да подчертая, че разбира се, няма полза от това, когато парламента добавя два елемента към предложението, свързани с социалните и екологични стандарти, що се отнася до инвестициите както и а, сигнал за тревога, когато информацията не е разбираема. И тези, две, а, тези два елемента просто а, е, бяха изпратени за забвение. Към ниво второ спадат екологичните и социалните аспекти. Те бяха обаче коригирани в последствие имаше корпоративно решение, което беше забравено. всичко беше забравено, както и сигналът за тревога. парламентът трябва да влезе в процеса на преговори, но всичко преди това трябва да е, да е ясно. Е, смятам, че вие сте наясно какво, е, какво е нашето послание като цяло. Говорим тук за законодателство, за потребителите и това е важно за нас. Това е посланието, което отправяме към вас, господин Пернандино. Ако намерите решение на проблемите, отразени в графиката, няма проблем. Ние сме отворени да преговаряме за а, намирането на решение. Решението трябва да е надежно а, и трябва да гради доверието, но няма как да стане, а, ако вие процедирате по този начин и не отговаряте по същество. Вие не отговорихте по същество. Вие повторихте. Аз казах на господин Езех, че е, това ми напомня на централн... Ем, напомня на срещата с Централната комисия. Тя винаги е права, не трябва да отговаря за да дава отговори за същността на, на метода на изчисляване. Но Централната комисия беше свалена от нас. Няма как да постигнем компромиси, когато нямаме яснота за изчисленията и за всички останали въпроси, които ни вълнуват. Има. Не можем да се спираме на условия, които уж трябва да доведат до печалба, а понякога на практика се оказва, че те водят до загуби. Нека да намерим решение на проблемите възможно най-бързо, но методът за свързан с Централната комисия няма да проработи. Това стана ясно и още когато нашата партия се зае с тази комисия в Германия. Партия се казва Бюнднис 90. Господин Бернандино, да. Нека да започна с отговора на въпросите. Няма да са подред, така както бяха зададени. Рамката, е, регулаторната рамка по ПИП до ЗИП ще бъде приведена в изпълнение по график. Цялата рамка ще бъде приведена в изпълнение до края на година, така, как, така както каза и Габриел. Това е в интерес и на хората, с които ние работим и в интерес на инвеститорите. Относно законодателството на, на първо ниво, има графики там. Има срокове, които а, отразяват и а, а, искането на законодателя. Ние трябва да се съобразим с тези графици, но трябва да си поставяме и приоритети. няма, няма как всичко да стане наведнъж и за това си поставяме приоритети. Господин Гигълт, да, има мандат, той вече е прият, но тук говорим за приоритети, а не за това, че сме забравили. вторият най-добър вариант. Аз съм економист и може би ще трябва да използвам друг термин. Да, знам, че втория вариант е след първия вариант и се чита за по-лош. Но като се има а, но този втори най-добър вариант е съобразен и с графика по-добре е да имаме нещо, отколкото да нямаме нищо. Могат ли да бъдат смекчени всички не, несъответствия и не, не е възможно. Това второ най-добро решение би било приемливото решение в дългосрочен а, план. Е, имаше въпрос за графика да, графикът е доста натоварен и ние искаме да бъде приведено в изпълнение всичко, което трябва да бъде изпълнено, но в същото време да не трябва да се коригира времевата рамка. Ние искаме от промишлеността да приведе в изпълнение това, което трябва, но без да се променя графика. Понякога се поставя под въпрос институционалната процедура, но ние сме наясно а, с въпроса, свързан с делегираните регламенти. Ние ще работим по, по това. А, нещата да започнат да функционират отново. Ще работим с вас и ще се опитаме да постигнем един компромис, който да а, разсее всички ваши съмнения и безпокойства. Ще се обърнем към заместник председателя, за да видим какво мисли той по тези технически въпроси. Относно разходите за, за страховките, за продуктите и така нататък, ще се опитаме във всички тези области да намерим компромис така че да вземем предвид и това, което ще бъде гласувано в пленарна зала. Последно по компромиса. Когато говоря за компромис, аз нямам предвид политически компромис, имам предвид компромис от техническо естество. Тук говорим за компромис, който включва технически подробности. Някой, когато говорим за компромис, някой си мисли, че се приема нещо, което е по-добро за едните и по-лошо за другото. Не, ние е, приемаме е, само компромиси, които наистина са ефективни. Благодаря ви. Благодаря. Габриел Бернандино. Благодаря, господин председателю. First one on this issue, of course, of the, the implementation and the, and the, the regulation and, and the RTA. Сега относно регламента и техническите стандарти. Да, чух какво каза комисията и не искам да навлизам в правните елементи. Аз смятам, че всички трябва да работим заедно, за да избегнем не за да избегнем всякаква правна несигурност. Изпълнението на техническите стандарти ще създаде обаче много проблеми и много несигурност. Това се отнася и до надзорните органи в Европейския съюз. В нашия мандат се включва и изпълнението на европейското законодателство по последователен начин. Ако нямаме насоки, се работи само възоснова на принципите, които съществуват, няма да се стигне до ам, последователно изпълнение на разпоредбите в рамките на единия пазар. На следващо място казвам, че сме готови да окажем подкрепа, за да се намери решение на проблемите. Много области бяха засегнати, защото представляваха проблем за парламента. Спряхме си и на тях – аз съм убеден, че много от елементите в тези насоки могат да бъдат включени в регулаторните технически стандарти, за да бъдат по-достоверни, да имат по-голяма правна сигурност. Джон също каза нещо по въпроса, че можем да хвърлим по-голяма светлина върху това, с което се занимаваме. Познавате ме не се свеня и не се плаша от проблемите. да, вие говорите за същността. Ами все още я нямаме на разположение. Ако това го бяхте казали, аз нямаше да кажа това, което казах. Да, така е. Има различия в данните. Ам, това не е толкова голям проблем, но както казах и преди, се опитваме да намерим решение под формата на четвърти сценарий. Това също може да е възможност. Опитваме се да работим по начин, който да изключва всякакви недоразумения и да е достатъчно разбираем самия подход. Отново искам да кажа, че нашето намерение е да работим а, по конструктивен и градивен начин и да намерим решение възможно най-бързо. Благодаря ви. Сега е време да направим оценка на тази размяна на мнения и в крайна сметка има желание да се ангажират всички страни, за да се опитат да намерят решение. Това решение трябва да е работещо решение, правно обосновано. Няма за нас нещо такова като друг вариант. Оценявам това, че господин Барндан разясни този въпрос и че не говорим тук за решение, което е второто най-добро. Трябва да имаме сравнимост, трябва да разполагаме с подробностите и те, трябва да бъдат установени на още по време на законодателния етап, така че да се предостави информация на потребителите, която да е достатъчно надежна. Възоснова на нашата дискусия и възоснова на гласуването. Ние ще работим и за напред по този въпрос. Благодаря ви много. И сега можем да преминем към втората част на тази 11-та точка. Размяна на мнение възоснова на диалога, който проведохме току-що. Давам думата на докладчика и насърчавам колегите да се фокусират върху това как да бъде изготвена нашата резолюция, така че да вземе преди всичко, което се случи днес, което се каза по време на обсъждането, всички възможности, които бяха е, споменати, за да има ясни отговори, да има ам, работещо решение. И комисията и ОПА, разбира се, полагат усилия, но в момента не могат да ни дадат конкретни подробности за това как отделните безпокойства и съмнения могат да бъдат разсеяни. Добре, госпожо Перванш, можем да преминем директно или да дадем 5 минутна почивка. Добре, веднага ви давам думата. Благодаря. Чухме изказванията на комисията и на ЕЙОПА, които предлагат е, два подхода, които биха могли да се допълнят. Те не са напълно еднакви, но при всички положения беше изразено желание за на сътрудничество. Може би а, е, е, има шанс а, е, да се спази графика за влизане на този правен текст. Това, което е важно сега е да се под въздържа натиска, за да се подобрят условията, при които ще влезе в сила този законодателен текст на 1 януари 2017 година. За това трябва още от сега да кажем няколко неща. Първо, не приемаме тези делегирани актове. Второ, оставаме верни на духа и буквата на това, което гласувахме на първо ниво. Затова ми се струва, че изменения 4 и 5, и особено 5, трябва да се включат като ключови елементи при гласуването, при договарянето между групите. Другото нещо е, че има няколко точки в първоначалния текст на резолюцията, които изглежда са точки, по които можем да се договорим и можем да намерим добър баланс между тези точки е, при гласуването в комисията и в пленарна зала. Има и други важни въпроси, които трябва да се е, коментират. Първо, е, резултата от изпратното писмо до господин Дъмбравски. Е, що се отнася до сигналите. И така, трябва да вземем предвид двете изменения, поне по едно от тях – да постигнем съгласие и да го гласуваме. След това въпроса за графика. Тук искам да спомена изменения 15 и 16. Мисля, че трябва да се държим като ангажирани законодатели. Ясно е, че днес не можем да кажем, няма да се справим и трябва да отложим крайния срок. При положение, че всички казват, че това е важно за защита на потребителите, за завършване на вътрешния пазар и така нататък, тогава дайте да се съберем, да седнем, да помислим, да видим какво можем да променим и ако можем нещо. И ако видим, че не успяваме, тогава чак като стигнем в пленарна зала да подадем изменение, в което да поискаме отлагане. А не днес. Не може да се каже, още днес ми трябва да отложим. Дайте да видим докъде ще стигнем и как ще се справим. Ако е НП може да оттегли изменения 15 или 16 или да се въздържи по тях, тогава ще имаме добри възможности за преговаряне с комисията и ЕОПА, вземайки предвид техните изказвания днес. Also ich will ähm, zu den по 15-то и 16-то изменение ще кажа нещо. Видяхме как се представи комисията и а, видяхме, че беше засегната темата за второто най-добро решение. Трябва да продължим да упражняваме натиск. Вчера в НП говорихме за стратегическия ни подход и какво трябва да се направи. В началото не бях сигурен. Първо си мислех, че съм склонен да се присъединя към подхода, предложен от госпожа Перванш. Но а, това, което описа днес комисията като второто най-добро решение, ми стана ясно, че комисията иска да тръгне точно по този път. Затова смятам, че тези две изменения са много важни и трябва да, да останат. И в крайна сметка ще а, спомогнат за това по време на преговорите да можем да прокараме нашата твърда позиция. Ние искаме в крайна сметка да няма отлагане и протакане. Ние не искаме да се стигне до някакъв хаос. Това второ най-добро решение, според мен, ще отежни нещата и, може би, ще се стигне до хаоса, който ние не искаме да допуснем. Така че ако тръгнем по този път, трябва преди това да гласуваме. Ако се погледнат нещата от друг ъгъл, трябва да заявим ясно, че ние от НП не искаме да се стига до хаос. И е, това, което каза комисията, според мен само потвърди това, което си мисля. Благодаря, господин Камал. Thank you very much. Благодаря. Екара подписа две изменения. Първото говори за писмото, което изпратихме на комисията. Това писмо се появи като резултат от преговори с всички колеги в парламента. Имахме време да стигнем до споразумение в това отношение. Второто изменение – тук става дума за стандарт относно въпросите, които искаме комисията да реши. Радвам се, че, че комисията иска да се вземе сериозно с този въпрос. Втората тема, която искам да повдигна е времето. Разбираме, че има трудности с графика на работа, има разлики в политическите групи, различни виждания, има позиции на индустрията, които трябва да бъдат взети предвид. Естествено, че винаги има различни искания, но ние смятаме, нашата група смята, че трябва да спазваме принципите на законодателството на първо ниво. Мисля, че винаги сме имали подобно виждане, когато искаме да има забавене, ние имаме предвид разумно забавене, за да се откликне на легитимните притеснения на управляващите фондове, те смятат, че имат нужда от повече време, за да дадат точната информация на клиентите и мисля, че трябва да ги чуем. Това са експерти. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Ежек. Благодаря, господин председател. Притеснявам се, че единственото нещо, което е ясно днес, е, че делегираният регламент на комисията трябва да бъде отхвърлен тук в нашата комисия. Радвам се, че комисията е готова да работи бързо, за да намери не толкова решение, колкото нещо по-подходящо. Не чухме обаче отговори по съществените въпроси. Трудно е да се определи как можем да имаме съгласие. По отношение на изменение 16, то засяга сроковете, изменение 14. С един колега го внесохме, то засяга една преамбилна точка, подобно е на 16. Там се казва, че прикамваме комисията дали не трябва да забави прилагането. Ако делегирания регламент се отхвърли, мисля, че трябва да седнем на една маса и да получим отговори по същество и да определим графика за бъдеща работа. Благодаря. Благодаря, господин Маккарти. Маткарти. Виждаме на къде отиват нещата. Ние искаме този текст да се приеме максимално бързо, но не трябва да страда неговото качество. Групата на зелените ясно е представила формулата и методологията, които се, се прилагат по-настоящем. Те не представят правилно евентуалните отрицателни последици от съответната инвестиция. Има проблем съответно, искаме да се реши проблема максимално бързо. Каквото и да се приеме, то не трябва да води до объркване сред представителите на индустрията и, или сред онези физически лица, които ще инвестират своите а, средства. Извинява се председател за това, че нарече господин Мат Карти Маккарти. А, господин Гиголт. Благодаря, господин Голтиери. Този дебат прилича на нещо като публичен разговор на координаторите или на докладчиците в сянка. Разговора, който проведохме, показа, че справо сме отхвърли регулаторните технически стандарти. Нищо, което чух, не ме убеди в противното. Ако по някои ключови въпроси не сме съгласни, то едва ли е необходимо да се казва във възражението, че задължително ще има забавяне. Ще е трудно да се намери решение. Не е трудно да си представим, че ще има някакво забавяне, в крайна сметка. Принципно, когато имаме среща на докладчиците в сянка, намираме решение. Затова си мисля, че комисията трябва да се опита да намери някакво решение. По същество, моля всички колеги да погледнат нашите изменения по един конструктивен начин. Няма причина да ги отхвърляте. Нашите изменения не са с политически оттенък. Има разделение между двете големи групи и няма как да решим проблема преди да гласуваме. Да, каза председател, ще се опитаме да решим проблема. Ще направим кратка пауза преди вота. От СПД или Европа на нациите и свободите, някой иска ли да каже нещо? Господин Фербер. Благодаря. Аз съм внесъл едно от измененията и за това искам да кажа, че трябва да сме наясно с едно. Този регламент не функционира без наличието на делегиран акт. Промишлеността трябва да знае как ще изглежда документа. Надзорните органи трябва да знаят кои критерии трябва да проверяват. И тук а, става нещо като мишмаш с различни а, системи в 28-те държави членки. А, да не говорим а, какъв потръж ще се а, намират инвеститорите, когато трябва да търсят информация. Някои казват, че трябва да отхвърлим делегирания акт и тогава трябва да се запитаме какви ще са последиците. Господин Бернандино е тук. А, и е възможно господин Бернандино да каже, ако, законод... ако законодателя не е в състояние да се справи с законодателството на второ ниво, аз качеството си на председател на трети надзорния орган в Европейския съюз мога да използвам друг метод. А, така че е добре да синхронизираме действията си, всичко нещата да се придвижат напред едновременно ам, и да са съгласувани. Това е в интерес на всички и тези, които искат да инвестират, в интереси на тези, които ам, предлагат продуктите на а, пазара. Трябва да има концепция, която да е съвместима с ам, единия пазар, а да не се стигне до ам, разпокъсване, фрагментираност и да има 28 различни решения. Не може е, първо ниво да влезе в сила без да разполагаме с а, ниво 2, с второ ниво. Всичко трябва да бъде приведено в изпълнение. Трябва да има синхрон. А, изменение номер 15 е мое и ви моля да го подкрепите. Thank you. Благодаря. Искаш ли да кажеш нещо, Перванш? Essayer да <laughs> et d'aller à l'essentiel. Ще се опитаме да постигнем някакъв напредък. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да подкрепим отхвърлянето, възражението. Комисията и ЙОПА трябва да работят активно, за да откликнат на притесненията или на част от притесненията на парламента. Парламента желая духа и буквата на законодателството на първо ниво да бъдат спазени, зачетени. На следващо място Онова, което споменахте във връзка с писмото, господин председател, трябва да се разгледа по един много сериозен начин. Господин Бернардино ни каза, че не е приключил своя отговор. Значи, тогава имаме една възможност между вота по измененията и вота в пленарна зала да, да направим нещо. Ако преди вота в пленарна зала не получим необходимата информация, отговорите, които търсим, значи няма да можем да подкрепим регулаторните технически стандарти. Накрая по отношение на алармата или сигнала, свързан с сложността на текста. Мисля, че можем да стигнем до споразумение между политическите групи, поне по едно изменение в тази връзка, за да може този елемент да залегне в текста. Три неща искам да предложа. Първо по изменение 15 и 16, доколкото разбирам, НП настоявате да останат. Господин Фербер току-що заяви защо настоява на тези две изменения – Изменение 15 обаче, ако се приема, изменение 16 отпада. Мисля, че можем да намерим едно елегантно решение на проблема в духа на сътрудничеството. С други думи, ако господин Фербер се съгласи да оттегли изменение 15, може да има устно изменение към изменение 16, което ще допълни изречението последния начин –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 мисля, че това може да е един добър компромис. Може да бъде един успешен край на нашия дебат. Имам още две притеснения. Ще ги спомена. Надявам се, че ще имаме консенсус. Първо трябва да приемем изменение 5, което означава, че ще припомним, че не успорваме законодателството на първо ниво, което беше прието от повече от 600 депутата. И на второ място да добавим изменение 11 или 13 по въпроса за алармата или сигнала. Това е моето предложение. Мисля, че може да го подкрепите. И на следващо място смятам, че трябва да работим много усилено с комисията и ЕИОПА. Благодаря, казва председателя. 5 минутна почивка и след това ще започнем с гласуването.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 Anna. Anna. Anna. You named that Anna.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 Almost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 да, това е Thank you.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

Okay, yeah, colleagues, we can now start with the vote, first with the test. Нека да започнем гласуването, колеги. Моля първо да направим тест, за да видим системата работи ли. Lot of colleagues still have to vote. Моля ви, колеги, гласувайте. Now we have 58 and 57 voting. 58 колеги са в залата, 57 вече са гласували. Можем да сложим край на гласуването. И започваме сега с проекта предложението за резолюция. Всъщност не. Един от СНД, от социалисти и демократите, е в повече. Моля да се изтегли някой картата. Точка първа от първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка втора. За? Против? Въздържали се? Трета. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16, 15 е оттеглено. Има е устно изменение, което което председателят чете в момента. За, против, въздържали се. Приема се. Точка четвърта от е, първоначалния текст за, против, въздържали се. Приема се. Мотив 1 и 2. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 1 за, против, проверка. По изменение първо, моля гласувайте. Vote is closed. Is rejected. Отхвърля се. Първоначалният текст. Мотив 3 за, против, въздържали се, приема се. Мотив 5 и 6 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Мотив v 7 и 8 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за против въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 5 за против въздържали се. Нека да направим проверка. Да, нещо се мислих, се бях замислил за следващата точка. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 на две части по първата. Ако която и да било част се приеме, това ще замести съответната част от първоначалния текст. Първата за, против, въздържали се. При... Отхвърля се втората за, против, въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение. А, оригиналният текст, извинете, за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 8 за, против. Проверка, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. изменение 9 за. Девет и дванайсет заедно за против, въздържали се, отхвърлят се. Мотив С от първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Мотив Д от първоначалния текст за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. стана по-ясно. Наистина се приема, действително по-рано не се видя добре. Мотив сцена, на 3 части на 2. Изменение две. Изменение 10. На три части. По първата част на изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по първата част на десето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Останалото отпада. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Проверка по 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но все пак нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Господин Бас, бих е желал да помоля за поименно гласуване. Знам, че Имаме нужда от 16 депутати, които да подкрепят това поименно гласуване, но тук сме представени с пълна сила, така че можем да гласуваме за това. Добре, накрая гласуваме с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 55 за. Няма гласове против. Трима въздържали се. Много широко мнозинство в подкрепа на отхвърлянето на този делегиран акт, включително и да, и подкрепа на това ПРИПС да не остане без РТС. Докладчикът е, със сигурност е, иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Нека сега да призва всички участващи в е, преговарящия екип от на, ръководството на координаторите да се захвана за работа, за да може бързо да идентифицират точките, по които комисията и ЕЙОПА да, трябва да вземат предвид позицията на парламента, защото до тук разговаряхме основно формално, принципно, а сега трябва да се действа. Имаме много кратко време и трябва бързо да дефинираме онези елементи, по които искаме Европа и комисията ЕЙОПА, извинете, и комисията да покажат готовност за сътрудничество, защото има доста елементи, които остават отворени. Благодаря много. Ясно е това, което казвате. Сега преминаваме към следващата точка за гласуване, а е именно бюджета. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против. Проверка по 13, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се 15 за, против. Проверка по 15, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 16 за, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против. Проверка по 18 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Не видях как гласуваха зелените. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 за. Против въздържали се. Отхвърля се компромис Б за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 30 за. Против въздържали се. Електронна проверка по 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 44. За против, въздържали се, проверка по 44. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 и 46 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се. Точка 5. Първоначалния вариант на текста за, против, Какво става с оригиналния текст, нали 48 се прие? Ще гласуваме по оригиналния текст, първоначалния на точка 5, за, против. Проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49 на две части. По първата за, против, въздържали се. Приема се. По втората за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 54 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис Е за, против, въздържали се, приема се 57 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 58 за, против, въздържали се, приема се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против. Проверка, моля гласовете. Край на гласуването отхвърля се 61 за, против въздържали се, приема се 62 за, против въздържали се, приема се гласуване по целия текст, както е, са приятели измененията. Електронно моля гласувайте. Край на гласуването. 43 за, 7 гласа против, 6 въздържали се. Поздравление на докладчика. А сега ще гласуваме по бюджетните редове. Икон 6457. 6457 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 6462 за против, въздържали се, отхвърля се. Екон 6458 за против въздържали се отхвърля се. 6463 за против въздържали се отхвърля се. 6464 за против въздържали се отхвърля се. 6 4, 5, 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6, 4, 5, 5 за, против, въздържали се, приема се. 6, 4, 6, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6, 4, 5, 1 за, против. Да проверим. 6, 4, 5, 1. Моля, гласувайте. Still two colleagues to vote. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Приема се. С един глас за. Компромис А. За против въздържали се. Приема се. Компромис Б. За против въздържали се. Приема се. 6-4-5-4 за. Против въздържали се. Приема се. 6453 с устно изменение за против въздържали, въздържали се приема се. 6460 за против да проверим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Поздравления отново за докладчика. Можем сега да закрием нашето заседание. И следващото заседание ще е понеделник, 26 септември от 3 часа. Благодаря ви. Закривам заседанието.